Става дума за устно запитване относно регламент 2157 от 2001 година на съвета от 8 октомври 2001 относно устава на Европейското дружество. Господин Лени, имате думата. Дами и господа, госпожо председател, през 2001 година Европейския съвет взе решение относно устава на Европейското дружество, но поради е, различни причини това решение влезе в сила едва през октомври 2004 година. Сега, след, е, след като минах известен брой години, бихме искали да знаеме е, какве, как, по, по, как се прилага този правилник, тъй като октомври 2004 година беше преди 5 години. Комисията е депозитар на а, договорите и в това и качество бихме искали да а, направи съответния отчет Неколкократно поискахме подобен доклад, подобен отчет, но до сега не сме получили такъв. Сега аз няма да се възползвам от петте минути, които имам на разположение. Просто искам да имам е, отговор на въпросите, които съм задал. Господин Таяни от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, първо, това е въпрос за комисар Макриви, аз отговарям от негово име. Благодаря на господин Ленер за повдигането на този въпрос. И от свое име да кажа, аз много се радвам, че вие е, се стараете да подтиквате комисията да работи по-добре. А сега, нека да ви кажа, че изготвянето на доклада вече е в доста напреднал етап. До края на тази година ще приключи едно проучване, което е поръчала комисията и ще разполагаме с солидни данни и факти за изготвяне на доклада. Комисията ще проучи най-подробно изследването и ще изслуши мнението на заинтересованите страни. Докладът ще бъде публикуван в началото на следващата година. Естествено, кога точно това ще се реши от следващата комисия. Също така, вероятно ще има известно изменение на устава, но за момента комисията още няма ясна позиция по а, основните въпроси, защото изчакваме резултата от а, поръчното външно проучване, както и от консултациите. Но мога да ви кажа, че следим въпроса съвсем отблизо вероятно и самите разговори за формулирането на устава на Европейското дружество ще е, отбележат определен прогрес. Но, както казах, новата комисия ще е тази, която ще реши кога точно ще се появи доклада. Но също така мога да ви уверя, че ние ще следим много внимателно и мнението на парламента преди да се приемат нови разпоредби. Председателя, виждам, че следващия оратор не е в залата, затова моля господин Кутас две минути. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Устава за европейско дружество съществува още от приемането на римския договор. Това означава, че Европейското дружество има възможност да а, на гъвкаво става дума Европейс, европейското седалището на Европейското дружество може, може да бъде преместено от една държава членка в друга държава членка без за това да има необходимост от прекалено много процедури. Въпреки всичко обаче, Европейското дружество не се ръководи от един единствен правилник, тъй като националните законодателства уреждат функционирането на различните европейски дружества. По този начин струва ми, по този начин се ограничава възможността от за за мобилност, за по-голяма гъвкавост на европейските дружества. Доклада, който трябва да ни представи комисията, трябва да вземе предвид всички тези различни проблеми и да, да а, уреди и създаде по-добри условия за функциониране на тези дружества. Давам думата на господин Таяни, тъй като няма кой да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Е, с голямо внимание слушах изказването на господин Лене и на останалите депутати. Естествено, че правилникът за Европейско дружество се допълва от директива за участието на работниците и срока за прилагане на директивата беше 8 октомври 2004 година. Е, тогава трябваше да влезе в сила и правилника за Европейското дружество. Всички държави членки взеха необходимите мерки в съответните срокове. Директивата е, беше преразгледана и приложена държавите членки едва в началото на 2007 година. Затова се отложи изработването на доклада, за да сме сигурни, че правилника за приложение на директивата е действал достатъчно дълго във всички държави членки, за да имаме ясна представа за приложението му. Това обяснява закъснението. Мога само да се съглася с господин Лене и се надявам, че ще можем да компенсираме закъснението и да дадем пълен отговор на Европейския парламент по въпросите за Европейското дружество от средата на 2010 година. Надявам се тогава да можем да предоставим пълни отговори, истински отговори е, на въпросите, които парламентът задава, но също така и трудещите са и предприятията в Европейския съюз. Е, дискусията приключи. Не приключи и нашето заседание. Следващото заседание ще се състои утре, 8 октомври, от 9 часа. Пожелавам ви приятна вечер.